Dear colleagues. Скъпи колеги, добър ден! Може ли да започнем с днешното заседание на Комисията по правни въпроси? Както винаги започваме с приемане на проекта за дневен ред. Предлагам точка 7 да се отгледа за точка 10, точка 8 ще бъде отложена. Точка 23 също ще бъде отложена. И точка 27 ще бъде разгледана след точка 13. Има ли възражения? Не. Не виждам такива. По точка 2 съобщение на председателя нямам никакви съобщения на този етап. Така че продължаваме направо с точка 3. Изслушването посветено на Маракешкия договор. С ваше позволение най-сърдечно приветствам с добре дошли в Европейския парламент а, нашите гости, гостите ни, които приеха поканата да споделят а, своят опит с нас. Ще, сега ще чуем вашите мнения за Маркешкият договор, чиято цел е да улесни достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или звуки увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, защото е толкова важно този договор да бъде транспониран в законодателството на Европейския съюз. В момента в момента разгледа пете законодателни предложения, които ще гарантират изпълнението на разпоредбите на договора в, Европ... в рамките на Европейския съюз. Към този момент прилагането на договора се оказва предизвикателство и ние сега ще чуем вашите мнение за това как може да преодолеем това предизвикателство. Припомня ви, че разполагаме с ограничено време, а, така че ще имате възможност да се изкажете в рамките на 8 минути. Това важи за всички оратори. Също така приветствам и членовете на комисията, които ще изготвят становище и които са поканени в днешното изслушване. Приканваме ги да участват активно в а, разискването. Но най-напред ще дам думата на госпожа Мария Мартин Прат от Генерална дирекция Connect на Европейската комисия. Тя ще ни представи първата част, т.е. происхода и развитието на преговорите на договора. Тя ще ни обясни защо е важно Маракешкия договор. Госпожа Мартин Прат, имате думата за 8 минути. Thank you. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че поставите възможност на Европейската комисия да вземе участие в днешното изслушване. Поиската Европейската комисия да представи происхода и преговорите, довели за подписването на преговори на договор от Маракеш. Някои думи мога да кажа, че преговорите бяха много продължителни, но в това няма нищо необичайно. Знаете, че постигането на много странни международни споразумения, по каквато и е била тема, включително и по авторските права, винаги е продължителен процес. Преговорите по договорът от Маракеш, както знаете, започнаха в рамките на Световната организация за интелектуална собственост и те започнаха през 2008-2009 година. През 2009 година започнаха истинските обсъждания на темата в рамките на постоянната комисия за правата на собственост в рамките на Световната организация за интегрална собственост WIPO. И трябва да признаем, че най-много усилия за постигане на споразумението дойдоха от самите заинтересовани страни. Те положиха много усилия, отделиха много време за разглеждане на всички тези въпроси от асоциациите, представляващи слепите хора и хората с нарушено зрение в Европа и извън Европейския съюз. Имаше истинска дискусия за нуждите на бенефициерите и нуждата от изключения в тази област. Страни като Бразилия, Еквадор, Парагвай, по-късно и Мексико предприяха първите инициативи в рамките на преговорите. След това, разбира се, се присъединиха и други държави, включително и Съединените щати и Европейския съюз преговорите бяха продължителни, но ми се струва, че това вече е част историята, която няма много голямо значение към настоящият момент. Вече не се води дебата дали имаме нужда от този договор или не. И тези от вас, които следяха преговорите, може би си спомнят, че първоначалната позиция на Европейския съюз беше, че няма нужда от договор, но ми се струва, че позицията ни се промени в течение на преговорите, които, както казах, бяха много продължителни, много усилия бяха положени от всички участници, за да си дадем по-ясна сметка за предизвикателствата, които сме изправени. И в крайна сметка до 2011-2012 година ми се струва, че вече всички имахме много добро усещане, че ще се стигне до конференцията на високо равнище. През 2012 година беше изготвено първоначалното предложение, което беше разгледано на дипломатическата конференция и възоснова на което се водеха преговорите, след което имаше извънредна среща на управителният орган на ЛАЙПО. Както знаете, тази конференция се проведе в Маракеш през юни 2013 година. Възоснова на преговорите беше продъл... променено първоначалното предложение. И казвам с други думи, в Маракеш представихме един текст, който по който имаше сравнително споразумение, друга част от текста, който беше в средни скоби и трета част от текста, по който имаше предложени различни варианти. И в момента, когато стигна до дипломатическата конференция, равнището на сътрудничество и на ангажираност от страна на всички страни вече беше забележително. мога да ви кажа, след като съм участвала в редица подобни конференции в живота си, действително имаше натрупана прекрасна енергия за работа, което, пак казвам, се дължеше до голяма степен на бенефициентите и на активното участие на всички асоциации, които ги представляват. И в крайна сметка всички се съгласиха, че не можем да напуснем Маракеш без, договор, без нали, договор. Това се случи. Смятам, че договорът отразява един компромис, компромис между различни държави, между различни гледни точки, независимо дали те са на Съединените щати, на Канада, от американските държави, африканските държави или държавите от азиатския континент. В крайна сметка, мисля, че постигнахме едно балансирано компромисно решение. В някои части, според мен, редакцията може да бъде и по ясно но знаете какво се случва по време на подобни международни конференции. Като цяло, мисля, че разполагаме с един сравнително нов текст – Изградихме един договор, който се занимава с изключенията и ограниченията на авторските права и свързани с тях права. И самото признаване на подобно изключение беше вариант за държавите членки, сега то става задължително и се гарантира, че има възможност за трансграничен обмен. Защо е важно всичко това и защо е специален договор от Маракеш? Струва ми се, че международната общност стигна до мнението, че имаме нужда от Маркешки договор, защото има специфичен проблем. Проблем свързан в голяма степен с факта, че изготвянето на специфични формати на произведения, които да бъдат достъпни до хората с увреждания, които не им позволяват четнат на печатни материали, и изготвянето на такива копия в достъпен формат много често е свързано с сериозни разходи. А средствата на разположение на асоциациите, работещи с хора с увредено, нарушено зрение, са доста ограничени. И затова трябваше да се гарантира възможност за сътрудничество между различни държави, сътрудничество между Европа, например, и хората, които се опитват да помогнат хората с нарушено зрение в други региони. Знаете, че в а, Германия са говорят като френски, английски, испански, немски държави, които са широко разпространени в други части на света. Така че е много специфично на положението на бенефициентите на договора, нуждата да се отговори на нуждата да има повече копия в достъпен формат на произведенията и да се гарантира доколкото е възможно за същият, за, същият а, за еднакъв достъп в еднакво време за хората с увреждания и хората без увреждания. Това беше основната цел, която доведе до нужната енергия за сключването на договора. От тук нататък вече въпросът е какви усилия трябва да положим ние от, на европейско равнище, за да гарантираме прилагането на договора. Знаете, че по отношение на ратификацията ние от Европейската комисия излязохме доста рано с предложение за ратификация пред съвета. Сега очакваме окончателното решение на съвета след като получим становището на съда дали този договор Европейския съюз има изключителни компетенции или съвместни компетенции с държавите членки. А в момента в комисията Юри под формата на директивата и регламента обсъждате различните разпоредби и възможности за прилагане на разпоредбите на договора, транспонирането в европейското законодателство и а, прилагането му на практика. Високо ценим усилията положени от докладчика и службите на парламента. И ми се струва, че вашата позиция оказва въздействие и върху съвета. Все повече усилия се полагат за приключване на работата по това досие. И преди да ми кажете, че времето ми изтекло, господин председател, ще спра до тук. Благодаря ви. Председателят, благодаря. А сега ще чуем първият от гостите ни господин Волфганг Ангеман, председател на Европейския съюз на слепите. Той ще се опита да отговори на въпроса как могат да се преодолеят основните пречки пред прилагането на договора в Европейския съюз. Господин председател, имате думата. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, to start with, please let me thank you very much. Let me thank this committee for giving me the chance of giving our statement Ladies and gentlemen, the European Blind Union highly appreciates the efforts of the European Commission to guarantee with the two да излезе с предложение в областта на авторското право като част от цялостната стратегия за единен цифров пазар и методите за приложение на договор от Маракеш три години след като Европейския съюз стана страна по този договор. Що се отнася до предложенията за изменения, ЕСС е отхвърля предложението да се премахне или измене съображение, измени съображение 11 на директивата, предложена от Европейския съюз, тъй като това ще наруши правото на достъп до култура на слепите хора и хората е, с зрителни е, увреждания и също времено ще ослаби и ще а, е, бъде в ущърп на съдържанието на предложението на Европейската е, комисия. Е, що се отнася до търговската наличност? Ако не можете да купите една книга, може, не можете и да наемете. Това е позицията на е, някои от лобисти в областта на интелектуалната собственост, когато става дума за прилагането на договора от Маракеш. Маракешския договор е- има за цел точно да премахне така нареченият книжен глад за хората, които са <clears throat> с увреждания. Целта на Библиотеките за хората с увреждания имат точно за цел да предоставят съответни подходящи и достъпни формати за хора с е, дислексия, слепи хора и други, като предложените издания могат да бъдат аудиокниги с едър шрифт или на брайлово писмо но някои са готови просто да, изпра... да изпразнат лавиците на библиотеките. Представ... Представете си как биха изгледали, изглеждали обикновените библиотеки, ако в тях не се съхраняваха издания, които могат да се закупат от широката публика. Е, тогава за какво въобще ще служи е, библиотеката? Е, Търговското наличие или наличието на пазара също така ще бъде в ущърп на постигане целите на Маракешкия договор. То ще, ще бъде дискриминационно спрямо слепите лица и докато зрящите могат да наймат книги безплатно или с, срещу малка такса, то хората с увреждания просто не могат. Същевременно това ще създаде допълнителна административна тежест за библиотеките и гражданското общество, ще, ще създаде и правна несигурност и ще е, бъде в ущърп или ще бъде пречка за обмен, на трансграничен обмен на книги в достъпен формат. Същевременно това няма да насърчи и индустрията, тъй като договор от Маракеш съществува точно защото няма достатъчно подобни книги на пазара. времено няма и точна дефиниция на понятието а, наличие на пазар или търговско наличие. Къде, за кого, на каква цена, в какъв формат. И също не трябва да се забравя, че и повечето незрящи лица и слепи разполагат с а, скромни доходи. Какво означава и компенс... компенсаторно възнаграждение? По принцип, Издателите са унези, които трябва да увеличат броя на заглавията, които се издават в формати достъпни на хората с е, увреждания, за да могат точно те да ги купат. Но, що се отнася особено до изданията, свързани с е, професионално обучение, учебници и други. Не, не отбелязваме никакъв напредък в последно време и само с технически мерки проблема не може да бъде решен, тъй като в тези издания много често има таблици, снимки и други. За да се облегчи или да се превъзмогне така наречената книжна книжен глад, както ние е, наричаме липсата на подобни издания. Някои организации, като тази в Испания или в Обединеното кралство, е, създават или издават достъпни издания, на, като заплащат това за своя, за своя сметка. Но много често те са финансирани от е, частни е, асоциации или е, каритативни организации и по принцип тези издания се е, предоставят на хората с, без, безплатно. Но тези организации по принцип са управомъщени субекти – Така че ние смятаме, че всякакъв вид компенсаторно заплащане или компенсаторни разходи ще представляват двойна административна и финансова тежест за така наречените оправомощени субекти, тъй като те ще трябва да заплащат два пъти, освен разходите по издаване на книги в достъпни формати. Същевременно, съгласно член 21 на Конвенцията на ООН, информация трябва да бъде предоставена и достъпна за всички, без допълнително да е необходимо да се заплаща за това. Същевременно и тези допълнителни разходи ще бъдат в противоречие с член 21 на Конвенцията на ООН. Ако се реши, че издателите трябва да бъдат отговорни за достъпността на изданията, то тогава не трябва да се налагат никакви допълнителни такси или разходи, освен обичайните производствени разходи. Дами и господа, ние бихме искали основните елементи, залегнали в проекто директивата на Европейската комисия да бъдат запазени, такива каквито са, за да могат да отговарят изцяло на целите залегнали в договора по Маракеш за ликвидиране на така наречената ният книжен глад за слепите и хора с увредено зрение. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря, господин Ангерман. А сега давам думата на представителя на издатели е господин Хозе Боргино, генерален секретар на, на Международната асоциация на издателите и господин Пьеро Атаназио, който е съветник по а, международна политика на Асоциацията на италианските издатели. Разполагате с 8 минути двамата, така че моля да се ги разпределите. Имайте думата. Да, има... Благодаря ви за поканата да съм, че в нашето изслушване. Аз съм Хосе Бургиньо, генерален секретар на Международната асоциация на издателите или IPA. За първ път а, съм сред а, във вашата комисия. С мен е господин Пьер Латанасио, международен, съветник по международната политика на Асоциационна Италиана Едитори. И също така новата асоциация е член на Европейската асоциация на издателите третият ни гост, който беше поканен да участва, който представлява правната служба на нашата асоциация, се извинява, че не може да присъства днес. Международната асоциация на остатите беше създадена през 1996 година в Париж и имаме над 70 членове в, по целият свят и представляваме издателите и целият свят. Ние защитаваме правата за публикуване, авторските права, грамотността и правата на достъп. Ние подкрепяме подписването на Маракешкия договор и вече сме ви представили някои документи, включително и ръководните насоки на IPA за договорът от Маракеш и нашата принципна позиция. Бяхме поканени днес тук, за да ви опишем как може да се преодолеят основните пречки пред прилагането на договора в Европейския съюз. Казвам с две думи, Европейския парламент трябва да помогне за създаването на нужното доверие между заинтересованите страни, за да може да има истинско сътрудничество. IPA от самото начало участваше активно в създаването на договора от Маракеш през 2000-та година. Вече създадохме платформата и предо... за сътрудничество и е, един форум, който обединява всички заинтересовани страни, който прави, е, обединява усилията на световно равнище за е, изготвяне на копия без формат за слепите хора, хората с нарушено зрение и други връщания, които ни позволяват четенето на печатни материали. Аз бях в Маракеш, взех участие в преговорите за договори. От тогава непрестанно насръчавам нашите членове да работят в тях сътрудничество с авторизираните институции и другите асоциации, които подпомагат на хората с нарушено зрение. И непрестанно насърчаваме всички издатели да участват възможно най-активно в предоставянето и пускането на пазара на копия в достъпен формат за хората с увредено зрение. Ето защо ние призоваваме Европейския парламент да създаде нужните условия за прилагане на разпоредбите на договорът от Маракеш, т.е. процес, в който да се регистрират авторизираните институции във всяка държава членка, списък, който бъде на разположение и който да може да се използва от Асоциацията на защита на хората с нарушено зрение и от озираните органи на другите държави членки. По този начин ще се гарантира възможно най- голяма прозрачност и ефикасност на работата на авторизираните институции, като едновременно с това да се запази и доверието между тях и издателите. Авторизираните институции трябва да бъдат лесно откриваеми чрез един лесно достъпен регистр. Това ще улесни разпространението и обменът на копия в достъпен формат и целия Европейски съюз при, високо, при най-високо равнище на, на доверие, но главно с това ще се улесни и сътрудничеството с трети страни, чрез поспримането на споразумения между авторизираните институции на европейско равнище и други международни партньори. По този начин Европейския съюз ще изиграе водеща роля при световното прилагане на договора. И сега дам думата на колегата Атанасио. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата. Бих искал да се спра в частност ентусиазъм осведоменост и притеснения. Ентусиазъм, защото в, в Италия имаме прекрасен опит с нашите асоциация, член, нашите асоциации, които са членове при предоставянето на печатни издания, които да са на разположение на хората с увредено зрение, след което преглеждаме всеки всяко копие е предоставено от издателите и издаваме сертификат за пълна достъпност в основа на специфичните международни стандарти. След това изготвяме и метаданни, които се разпространяват в цяла Италия, т.е. всички са наясно какви са конкретните характеристики по отношение на възможности за достъп за всеки отделен файл. И също така имаме интернет страница, на който хората с увредено зрение могат да имат достъп до тази информация, т.е. до цялата информация, до която ние имаме достъп за всички онлайн търговци и също така може да се доби тази информация и в библиотеките, защото ние сме взаимосвързани и с библиотеките в Италия. Което обяснява и ентусиазма на всички участници в процеса. Давате си сметка, че и издателите, и подавачите на дребно, асоциациите на библиотеките, електронните библиотеки и разбира се, Съюза на слепите в Италия. Резултатът е, че 40% от новите електронни книги в Италия се произвеждат направо и в формат е, достъпен за хора с увредено зрение. И преди всичко ентусиазмът идва от факта, че се срещаме с все повече хора с увредено зрение, които ни казват, че сме променили живота им, което разбира се за нас е много трогателно. И защото ние наистина сме много щастливи, че можем да помогнем на всички тези хора. Но едновременно с това сме наясни, че 40% не е достатъчно. 40% е прекалено малко, затова трябва да подобрим осведомеността. На второ място, напълно сме съгласни с колегата от Международната асоциация на издателите, който каза, че това не е достатъчно защото все още има много големи потребности, потребности за изключението. А изключението е от съществено значение. И изключението е от съществено значение и за да можете да се осъществи сътрудничеството. В момента 90% от книгите които се изготвят в копия в достъпен формат от асоциацията, както за хора с вредно зрение, така и за хора страдачи от дислексия се извършва в сътрудничество пряко с издателите, което по своя страна дава възможност за сериозно намаляване на разходите, свързани с изготвянето на тези копия до 80%, което показва колко важно е сътрудничеството. Трябва да работим заедно, да, се, да слушаме мнението на другите и също така да се учим едни от други. Другият ни опит в това сътрудничество вероятно ни позволи да излезем и със съвместно, съвместна декларация в Италия между Асоциацията на издателите и Съюза на слепите в Италия. За нас беше лесно да се разберем помежду си и да признаем, че в случаите, когато е трудно да се направи проверка дали има налични копии в достъпен формат, не бива специализираните организации да трябва да бъдат натоварвани с допълнителни разходи. Едновременно с това е безсмислено да се предоставя в достъпен формат книга, която вече е на разположение в такъв формат. Но и двете организации признаха, че в някои случаи има конкретни нужди, например, книга, която е достъпна за едни, но не е достъпна за всички, тогава очевидно има потребност за предоставянето в а, достъпен формат. Тоест да работим в пряка връзка с бенефициентите е в сърцето на нашето сътрудничество. Благодаря ви. Thank you as well. Благодаря ви, господин Атанасио. А сега давам думата на господин Стивен Вайбер, който се занимава с научни изследвания и политика на Международната федерация на асоциациите на библиотеките разполагате с 8 минути. Благодаря ви, господин председател, госпожо заместник председател. Работа за Международната федерация на асоциация, Федерация на библиотечните асоциации. Знаете, че подобни асоциации съществуват в много страни. Белгия, Обединеното кралство. И библиотеките трябва да бъдат в услуга на всички, включително и с незрящ, на хората с увреждания и незрящите. Библиотеките имат за цел и да съхраняват книги, а федерацията има за цел да обединява тези асоциации, да работиме заедно с тях, с създаване на нови стандарти и да намираме по-добър баланс между нуждите на издателите и на потребителите. Нашата цел е следната. Книжният глад да остане в минталута Чухме какво се прави в Италия. Италия е един добър пример, но за, за, съжал, за съжаление това не се случва навсякъде. А, има много пропуски на пазара и трудно могат да се решат проблемите навсякъде. Имаме 4-5 препоръки. Първо, органи, организациите, асоциациите на библиотеките е, разполагат с ограничени средства. Затова за нас е важно всеко едно евро да бъде използвано по най-ефективен и рентабилен а, начин. Библиотеките заплащат за получаване на съдържанието, също въжи и за различните асоциации. А, за... Така че те а, а, закупуват съответното съдържание и след това влагат средства в привеждането му в достъпен формат. Ако към това се добавят допълнителни разходи, то ще бъде просто едно двойно ам, заплащане. Колкото до а, тър, търговското, търговската наличност, какво означава това? примерно е на библиотеката работи с издателя, който е да, а, готов да му предостави съответното съдържание или а, клас, класическото издание. А, тук а, има сътрудничество между двете. Така че Необходимо е да има някаква по-точна дефиниция на търговската наличност, както това е в Австралия. Ако има и издание, което да е достъпно, то тогава не може да се позовавате на изключението. Но ако съответното издание не е в достъпен формат, можете да се позовете на а, изключението. Така че е, но, но, е, необходимо е да всъщност да се разбере дали, да, дали дадено издание е налично на пазара в е, развитите страни. Това на практика е невъзможно. Така че ние не, не можем да задължим библиотеките непрекъснато да извършват този вид проучвания. А, е, също, а, обществените библиотеки имат е, за цел да обслужат всички потребители, да им предоставят необходимите услуги. В е, е, Конвенцията на ООН за хората с увреждания е записано, че хората с увреждания имат право на абсолютно същите услуги, както хората без уврежданията. И... Е в член 9 на Маракешкия договор се упоменава изрично липсата на задължение за задължително регистриране. Говорихме за доверие. Мис, мисля, че за библиотеките това е от огромно значение. Тук става дума за една мрежа на професионални организации, в които работят експерти. И ако видите в... Ако погледнете разпоредбите на Маракеш, то тези задължения са вече изрично записани там. запис, там също се е казано, че трябва да се водат подробни регистри. Това също е, е факт. Така че ако искате да наложите допълнителни изисквания, доп, допълнителни задължения, просто ще създадете допълнителни трудности, които ще са в разрез с разпоредбите на конвенцията на ОНЕ. Знаем, че в света има много много, много проблеми свързани с пиратството, но да необходимо е да се помогнат на съответните асоциации да разпространяват издания в достъпни формати в страни като Индия, Китай и други. Също така, струва ни се, че Европа трябва да дава пример. Европа служи за пример. Е, обикновено е, в останалата част от света по някакъв начин се гледа на примера на Европа, той се копира. Е, така че ако допълнителните изисквания за регистриране, за е, извършване на е, проучвания са трудни в Европа. Представете си как, каквото, какво ще стане в е, останалия свят. Така че нека не забравяме, че това, което правиме ние, ще има последици и за, в останалия свят. може би странно ще кажете, вие британец да каже това, но комисията наистина в случая е свършила отлична работа, като предложенията на комисията са отлична отправна точка за по-нататъчен напредък. Благодаря ви. А сега членовете на комисията имат възможност да зададат въпроси на а, нашите оратори. В такъв случай аз ще ви задам въпрос. Можете ли да ни кажете колко горе-долу са хората с увреждания, които ще се възползват от залегналото в разпоредбите на Маркешкия договор. Можете ли да ни цитирате някаква, някаква цифра? Съгласно нашите така проучвания, около 225 милиона са хората с а, зрителни увреждания, като само в Европа те са над 30 милиона. Броя на слепите лица, разбира се, е много по-малък, но в много държави няма точна статистика относно тези лица. Следващия. Thank you very much. First of all, uh... Госпожа Реда, много ви благодаря за интересните презентации като ги изслушах, оставам с впечатлението, че има много голям консенсус между позициите ви, но имам въпрос към господин Ангерман. Споменахте, че набързо и Европейската асоциация на издатели, които ни предоставиха своята позиция и те смятат, че, точка, че съображението от преамбил 11 трябва да бъде изменено и само произведения, които не са достъпни в, по търговски път, трябва да бъдат достъпни съгласно разпоредбите на, на Ракешкият договор. Разбира се, библиотеките за, за хора без проблеми с зрението също предоставят произведения, които са търговски достъпни. Това е ясно, но се питам как може подобна разпоредба да се прилага от гледна точка на приложимото право Какво всъщност трябва да направи съответната библиотека или съответната асоциация на бенефициарите, за да провери дали произведението е достъпно от търговска гледна точка, коя държава ще е, бъде държавата на приложимото право, което се направи проверка и дали това изобщо е осъществимо? Отговора, ами според мен просто не е осъществимо. Когато има ясни доказателства, че дадена книга е била публикувана, много лесно може да се гарантира дали книгата е достъпна в търговската мрежа. Но незрястът човек, който има възможност да си купи книга в достъпен формат, ще си купи тази книга. И разбира се, книгата трябва да бъде на разположение и в съдебната библиотека, но никоя книга няма да предприеме процедурата отново да направи съответната книга достъпна, ако тя вече е достъпна. С електронните книги няма проблем, но проблемът е с книги, които на първ поглед изглежда, че са достъпни. Така, например, има PDF файл, който на първи, на първ поглед изглежда, че може да бъде прочетен по електронен път, но много бързо може да стигнете до извода, че всички тези PDF файлове всъщност не са достъпни, защото шрифта, защото текстът е разположен в две колони, а към момента няма разработен софтуер, който да преодолее тази техническа трудност при четенето, при електронното четене на PDF файлове. И сега е в ръцете на авторизиращият орган да разреши предоставянето в достъпен формат на съответното произведение. Благодаря ви. Uh, the gentleman in the back. Господин Евдонът завод има думата. Бихте ли се представил? Благодаря ви. Аз съм Девид Хаместин и представлявам Световният съюз на слепите. Радвам се, че достигнахме такъв исторически момент за Маракешкият договор. Маракешкият договор ще бъде много полезен и ще помогне на милиони хора по света, ако Европейският е, съюз успее да изготви съответното европейско законодателство и ако ратифицира договорът от Маракеш, което все още не е факт. Много бяха притеснени от скорошните изказвания и от е, писмото, подписано от някои членове на германският е, парламент, които искат да направят нещо, което бившият комисар по вътрешния пазар господин Мишел Барния каза, че не бива да се случва, а именно да се смесва цялостният дебат за авторските права с законодателството за прилагане на маркешкият договор. Те предлагат компенсаторното право на възнаграждение да се включи в договорът от Маракеш. Боже, това е тема, която дори не е обсъждана изобщо в Европейския парламент и смятаме, че това не е нито подходящото място, нито подходящото време. Смятаме, че ще има време да се обсъди тази тема в по-общия дебат за авторските права. И не бива това да се добави в законодателството за прилагане на Маракешкият е договор. Иска само да ви осведомя, че се оказва натиск от страна на германското правителство и смятам, че е много важно Европейският парламент ясно да заяви, че не иска да осложнява законодателството, да добавя административна тежест и преди всичко не искаме е, предложения, които да са толкова политически противоречиви. Не е тук е, времето и не не тук мястото, не сега момента да се води общият дебат за авторските права. Говорим за една специфична общност, която има специфични нужди, страда е от истински глад за книги. Така че моля Европейски парламент и ясно да заяви на приятелите от Германия, че не е нито мястото, нито времето да се обсъждат подобни въпроси, свързани с общия дебат по авторските права. Да, благодаря ви. Мисля, че господин Бургенио иска да реагира Ами не по това изказване не исках да кажа нещо за търговската наличност. Идеята, че някъде по света има издателство, кой, издател, който да не иска да предостави своите произведения на пазара, е доста странна идея. Всеки издател, когато, когато познавам, иска да предостави възможно най-много книги, в възможно най-много достъпни формати, невъзможно най-голям брай хора. Така че не виждам, не смятам, че има опасност да се изпразнат лавиците на библиотеките, както това не се случи и с нормалните публикувани книги. Смятам, че трябва да дадем възможност на колегите от библиотеките много лесно и бързо да проверят дали съответната книга е търговски достъпна или не по същия начин, по който в момента библиотеките по целия свят могат да имат достъп до всички книги по света и много лесно могат да проверят в какви формати е налична съответната книга. Основната идея, е свързана с търговската наличност, е идеята, че в един свят с ограничени ресурси които стават все по- и по-оскъдни всеки ден, няма никакъв смисъл да се правят безкрайен брой копия в достъпен формат на Хари Потър, например. И идеята е книги, които не са достъпни в момента, да бъдат преформатирани и да бъдат предоставени на разположение. Благодаря ви, господин Андерсон. Искате ли да кажете нещо преди заключителните ми думи? Да, имам един въпрос основно към господин Вибер, но ако представителите на Съюза на слепите или на издателите отговорят, разбира се, ще се радвам да чуя тяхното мнение. Доколкото разбирам, едно от основните доводи на господин Вибер, че ако противно на предложение на Европейската комисия въведем възможността да се прави искане за предварителна проверка дали съответното произведение е търговско наличен търговско, налично по търговски път или ако се въведе изискване за компенсаторно възнаграждение за произведения, които не са съществували до този момент в достъпен формат. Ако се въведе това изискване, има много сериозна възможност до много сериозна опасност дори и Европейския съюз да прилага Маркешки договор на теория, реалното изпълнение на договора в голяма степен ще бъде поставено под въпрос и голям брой книги които може да бъдат предоставени на милиони бенефициери на договорите от Маракеш по целия свят, няма да бъдат предоставени и на практика ползите на договорите от Маракеш ще си останат на хартия, а не на практика. Правно ли ви разбрах, господин Вебер? И ако и представителят низатите ви иска да отговори, също ще се радвам. Господин Вибер, ами, казвам свои думи, да. Както по отношение на книгите които ще бъдат предоставени на хората, за които има истинско търсене, включително и където, където са в достъпен формат само 1% от поседенията, не 10 или 15, като други държави, например. Много трудно за съответните библиотеки и асоциации да гарантирате, че книгата не е търговски налична в трети страни. А по света има голям брой примери за е, копиране на разпоредби от европейското законодателство. В Колумбия, например, се копипейства дума по дума нашето законодателство. Така че, мога да ви кажа, ако ведем това изискване, ще бъде трудно да го изпълняваме тук, но ще, бъде с катастрофални последици в трети държави. Съвсем набързо, да, прав представителите прави се и представителите на библиотеките и на асоциациите на слепите, че не бива да а, ви се налага допълнителната тежест за на проверката. Едновременно с това, в собствените ви документи признавате, че е безсмислено, ако знаете, че дадена книга е достъпна да се разходват много средства отново, да се изготви ново копие достъпен формат. Така че трябва да се намери доброто равновесие между тези два аспекта. Изключението няма смисъл да се прилага, за да се изготвя копии на книги, които вече са достъпни. Трябва обаче да се гарантира, че това изискване не се използва против интересите на бенефициентите чрез ограничаване на копията в достъпен формат. Винаги трябва да се стремим да увеличим броя на копията в достъпен формат. А предвид наличността на подобна информация, няма никакъв смисъл да се обсъжда изключението, без въобще да се засяга дебата, който се води паралелно в други формати. Достъп до този вид информация е съществен проблем, който трябва да се реши с а, законодателният акт за достъпност и координацията между двете законодателни инициативи също, според мен, е една много добра инициатива, която аз бих подкрепил. Благодаря ви. Не знам дали областта комисия би искала да коментира нещо. <clears throat> Uh, Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Ще бъда съвсем лаконичен, тъй като колегата ми Мария направи отлично въведение по темата. Мога само да потвърдя, че като цяло Европейската комисия приветства работата по досието, както в парламента, така и в съвета. Има общ консенсус, че трябва да се намери ефикасно решение, възможно най-бързо, без прекалено много да се осложнява процедурата. И ми се струва, че този подход се споделя от двете институции и съм убеден, че ще можем бързо да постигнем напредък. А като цяло и е по въпроса за съображение 11, компенсаторното възнаграждение и проверката за достъпност, вероятно това ще бъде един от основните въпроси, които ще се обсъждат по време на законодателният процес. Само мисля, че от гледна точка на Европейската комисия мога да добавя, че не смятаме и не сме смятали, че предвид специфичността на темата, като обсъждаме, ще бъде нужно да се въвежда подобно изискване. Така че отвъд различните обсъждания и възможни правни тълкувания, наистина ние смятаме, че говорим за конкретна ситуация на недостиг на пазара и се опитваме да осигурим възможно най-конкретни резултати е, в полза на асоциациите на слепите. А едновременно с това говорим за положение на вътрешния пазар, където има опасност от различни разпореби на националното право за проверка на достъпността на пазара. И смятам, че подобни разпоредби не могат да бъдат оправдани предвид допълнителната правна несигурност и административна тежест, която ще съпътства тези изисквания. Така че за нас това наистина е въпрос свързан с вътрешния пазар и искаме прилагането на договора да бъде възможно най-просто и улеснено. Това е което мога да кажа по този въпрос. Оттам нататък сме убедени, че ще намерим възможно най-добро решение в най-кратки срокове, възоснова на усилията, които се полагат и от двамата с законодателни органа. Председателят, добре мисля, че имплицитно отговорихте и е, на въпроса свързан с изказването на е, бившия комисар Барние, за който ви благодаря. И сега давам думата заключителни думи на господин Андерсон, нашия докладчик. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички от е, участници за тяхните обяснения. Наистина това е една много важна за всички нас тема. Тъй като ще обсъждаме за напред и утре всички аспекти, свързани с прилагането на Маракешкия договор. Утре ще бъда много кратък. Ах, аз бих искал наистина този договор да се прилага и да даде резултати. За това обаче трябва да бъдем сигурни, че целите ще бъдат постигнати. И и съответният договор не трябва да бъде размиван с неясни разпоредби, не трябва да има допълнителни ограничения и задължения, тъй като това ще бъде в ущърп и в противоречие с интересите на хората с увреждания. Това са моите заключителни слова. Благодаря на всички тези, които участваха в това изслушване. Благодаря ви за вашия принос. Надяваме се, че е, наистина е, този, това досие ще бъде приключено в най-скоро време, за да не трябва да се срещаме отново. А сега ще помоля нашите гости да решат дали искат да останат или да ни напомнят. Okay, thank you very much. We will continue. Благодаря ви. Продължаваме с нашия дневен ред. Колеги, бихте могли да продължите дискусията по предишната точка от дневния ред извън нашата зала. Господин Андерсън, това се отнася за вас. Thank you. Okay. Please, can we continue? Така. Можем ли да продължим? Now we are at point number four. Точка 4. Размяна на мнение с представители на Европейската мрежа за съдебно обечение. Добре дошли на господин Войчех Постулски, генерален секретар на Европейската мрежа, госпожа Валери Саган, заместник директор на Екол Национал de la Magistrature и Куентен Балтазарта, който е, завежда службата за европейската мрежа. Разполагате с 20 минути, за да направите своето представене. Благодаря, господин председател, за това, че можем да участваме в вашето, нашето заседание. Ще си поделим изказването с Валери. Идеята е да ви представиме какво представлява днес Европейската мрежа за съдебно обучение 15 години след създаването и какви са предизвикателствата и за мрежата и за обучението в Европейския съюз и да се спра и на бъдещето на обучението в тази област в, от две гледни точки, които на практика отразяват нашето съдърж... е, така, съдържание от една гледна точка националната визия а, и моята колега ще го обясни от френска гледна точка и как е, какво е националното виждане за европейската мрежа, докато аз ще ви ще, ще споделя някои факти и цифри от гледна точка на, е, на Брюксел. За да ви покажа докъде е стигнала тази мрежа, като Цич... днес голям се обръща огромно внимание на съдебните системи в целият Европейски съюз и начина по който те откликват на нуждите на гражданите. От нас а, съдиите и прокурорите се изисква да изпълняваме нашите а, нашата длъжност а, с, с разумно и професионално. Е, Европейската мрежа е асоциация на а, институции, чиято цел е да подготвя съдии и прокурори. Ние сме регистрирани тук в Брюксел и имаме национални институции, членове на нашата европейска мрежа, които а, извършват обучението в а, държавите членки. Начина по който а, функционираме е зачита независимостта на отделните съдебни системи. Ако ако искам да ви, ще ви кажа няколко думи за европейската мрежа, но трябва да спомена две неща в началото. Първо, ние като мрежа сме една а, много а, а, широка и а, добре структурирана организация, която обучава всяка година а, стотици прокурори и съдии тук в Брюксел, но ние зависиме до голяма степен от нашите национални институции. И защото не, ние не решаваме тук в Брюксел какво и как се е, ще бъде организирано и преподавано, а ние очакваме от държавите членки да излезат с предложения, които да отразяват националната перспектива. Наша, нашата цел е да им предоставяме експертиза за да могат да постигат най-добре целите, които са си поставили на качествено обучение. То, това, това посвещаваме нашата дейност през последните 15 години, но Разбира се, ние работиме в тясно сътрудничество с най-различни институции, агенции, свързани с ам, правосъдие и вътрешни работи и включи, включително и с, звената, които предоставят съвместно обучение на прокурори и представители на е, полицията. Каква е, какви са нашите дейности? Какво е, какво е наш, каква е нашата основна дейност? А, ние об, об, обучаваме съдии от всички държави членки. По време на в нашите семинари участват представители на обикновено 20-21 държави членки, като съдиите работят заедно с цел намиране на решения на общо европейски проблеми. в нашата учебна, нашата учебна програма отделя голям внимание на инструментите за съдебно сътрудничество и включително в последно време на проблеми свързани с емиграцията и обмена на най-добрите е, практики. А, също така подготвяме съдиите и прокурорите на това да заемат високопоставени постове. Имаме и езиково обучение, включително и има и обучение по управление, това се извършва по време на семинари и различни други дейности. Това са дейностите в областта на обучението. Ние също, също така разпространяваме отчети за извършената от нас дейност. Тези отчети са много подробни. Нека да се върнем към свършеното през последните години. През 2005 година няколко стотици съдии участваха в програми на обмен по линията на нашата мрежа. А миналата година тази бройка достигна 120 хиляди. Това ясно доказва какви са нуждите и какви ще бъдат за бъдеще. Също така виждате тук някои цифри относно увеличаването на броя на обучените от нас магистрати. В синьо виждате броя на съдиите и прокурорите, които са а, участвали в а, трансграничните дейности, а в а, червено виждате това са дейностите, които са организирани извън рамките на мрежата. Така че виждате, че голяма част от дейностите са били организирани в рамките на европейската мрежа. Миналата година над 6000 души са участвали в наши мероприятия. Това става, разбира се, благодарение на все по мащабното финансиране от страна на Европейската комисия. Е, на нашата дейност се кофинансира от програмата по съдебно сътрудничество. 86% от 10 милиона, които ни беше предоставено, са предоставени от Европейската комисия, 4% от националните институции за обучение на магистрати. Но разбира се, това, са, това е само финансовото, финансовата страна на въпроса. Нашите национални институции също така участват в организирането, са домакини на мероприятия но с благодарение на финансирането на комисията можем всяка година да разширяваме обхвата и съдържанието на нашите е, мероприятия. И от е, мина. и е, през последните години също така се наблюдава намаляване на разходите за организиране на мероприятия е, което е, доказва ефективното управление. Сега ще дам думата на Валери е, Саган, която е заместник директор на Европейската, на е, е, Френската школа за магистрати. Благодаря. Ще си скажа на френски господин председател. Уважаеми госпожо и господа заместни председатели, дами и господа, бих искала да ви представя гледната точка на един от членовете на мрежата, тъй като Националната школа на магистратурата на Франция е част от тази мрежа и се възползва от нейните дейности от самото и създаване и в голяма степен се признава ролята на подкрепата на тази мрежа и ние самите си признаваме, че трудно можем вече да минем без обучението организирани от мрежата. Ще ви дам няколко примера. На първо място, самото обучение по европейско право е много важно за всички прокурори и съдии, но смятам, че и това че като цяло теоретичното обучение по европейско право е сравнително лесно за предоставяне. По-сложно е да се опознаем представителите на различните съдебни системи и да започнем да си имаме доверие. И в това отношение различните дейности, които предоставя мрежата, са много адекватни, тъй като те непрестанно осигуряват а, един много добър микс а, от а, участници от различни държави членки и съвсем естествено се събираме, обменяме и откриваме различните съдебни системи на държавите членки и това е основата на взаимното доверие, което се изгражда по този начин. второ място, известен брой държави, както знаете, бяхме тежко засегнати от тероризма и благодарение на мрежата се умяхме много бързо в месеците след терористичните атентати да създадем съвместни обучения и обмен за начина по който се възприемат тези явления, свързани с радикализацията, мерките за превенция и различните ответни мерки, програми за дерадикализация, например. Или пък начинът по който се осъществява радикализацията в а, заведението за отнемане на свобода, за лишаване на свобода. изградихме такова такова сътрудничество между държавите, които най-тежко бяха засегнати от терористичните атентати и а, целта беше всеки да сподели своя опит и да е по-добре подготвен за справяне с подобни ситуации. На трето място, както знаете, съдебните власти в Европа са много натоварени. Непрестанно се увеличава нуждата от а, работата на съдебната система, но не винаги се увеличава по съответният начин на средствата, които са наше разположение. Защо непрестанно трябва да работим за подобряване на административното управление и другите дейности на нашите асоциации. И в това отношение и прокурорите, и съдиите имат и своя административна за административен мандат. Затова е много важно да имаме възможно най-добър обмен на европейско равнище, за да намерим най-добрите практики и възможно най-доброто сътрудничество в административната област, включително и постановяване на компетентната юрисдикция. Отвъд тези, този обмен на, на по-скоро техническо естество се разпространява като цяло един дух на съгласие за това каква трябва да бъде ролята на един организъм, предоставящ съдебно обучение и каква роля играе той в една правова държава в рамките на Европейския съюз. Ето защо в рамките на Европейската мрежа съдебно обучение разгледахме е, различните основни принципи на съдебното обучение, което се поставя в съответните национални органи тези основни принципи се основават на някои сравнително прости идеи, които обаче според нас беше добре да се разпише черно на бяло. Основни принципи, които са на разположение в документа, който беше предоставен. На първо място нуждата от надлежно обучение преди началото на практиката като прокурор или съдия. Това звучи като нещо съвсем естествено, но това не винаги се случва. Като под обучение разбираме не само теоретичното образование по право, но също така и практически обучения. Втори принцип. Задължение, право и задължение за обучение през целият професионален живот. Правните норми, разбира се, се променят, променят се и професионалните техники, включително и чрез новите технологии, които значително влияят на професията ни. Това, че казах, не ограничаваме обучението, което предоставяме само до чисто теоретичните правни познания. Много е важно да се постави акцента върху практиката, да се познава правото не е достатъчно, трябва да се вземе прави как се води съдебното заседание, какво е мястото на прокурора и на адвоката, как се разработва стратегия за разследване. Всичките си елементи според нас са много важни и са залегнали в сърцето на професионалните обучения за прокурори и съдии, които ние предоставяме. На практика, разбира се, съсредоточаваме върху компетенциите и възможно държавите членки да предоставят подобни обучения и също така обръщаме внимание на отговорността, която носят самите прокурори и съдии да, след, да участват в тези обучения и да не се отказват от тях. Освен това, имаме нужда от подкрепата на най-висшите съдебни органи. Съгласно системите в съответните държави членки, съответните органи, които отговарят за номинацията и дисциплинарните мерки за съдиите са различни, но във всички случаи в съответният върховен съдебен орган оказва значителна подкрепа за съдебните обучения. При какви председателства сме изправени? На първо място е натовареността на прокурорите и съдиите. Тази натовареност се отразява пряко и върху обученията, тъй като някои прокурори и съдии се отказват да участват в обученията, било по собствена инициатива или под натиск на своите началници поради прекалено голямата натовареност. Всички сме запознати с тези ограничения, всички сме неясно с този натиск, но трябва да успеем да му се противопоставим и да заложим професионалното обучение в ежедневието на професионалния ни живот. Предполагам си давате сметка, че за да има добро сътрудничество и взаимно доверие, трябва преди всичко да имаме възможност за качествен обмен. Всички тук сте наясно с различните трудности, различните системи и различните езици. Обученията, които предоставя Европейската мрежа, ни помагат чрез предоставяне на, на езикови курсове, но те не са достатъчни. В някои случаи имаме нужда от а, превод на специфичната ни терминология език, който ние говорим помежду си. Те са подобни обучения са много важни, за да може да се осъществи сътрудничеството ни, след което да се преведе този технически правен език на обикновен език, разбираем всички граждани. Освен това, се осложнява се повече е, правната разпоредба, увеличава се броя на международните правни инструменти. Ние трябва да се справим с това предизвикателство на европейско равнище. В някои държави членки има много сериозни предизвикателства, свързани с запознаването на практикуващите прокурори и с новите международно-правни актове. И не на последно място, както вече казах, целта ни е да се предоставя не само теоретично позна... правно познание, но и въпросите свързани с етичното поведение, обучение за това как се осъществява общуването ни с гражданите и това са обучения, които, по които работим на европейско равнище. Също така си даваме сметка за новите възможности за обучение, включително и онлайн обученията, благодарение на интернет, но си даваме сметка и за ограниченията на този вид обучение. И от тази гледна точка обменът на опит също е много важен. Съвсем набързо бих искала да отбележа, че мрежата съществува вече от 15 години и а, вече започнахме да обсъждаме следващият ни стратегически план за развитие. Този стратегически план и мисленето как ще изглежда той до голяма степен определя и дейността ни. Този стратегически план също така ще ни даде възможност да сме в да работим в още по-тясна съгласуваност с европейските институции. В голяма степен зависимо от финансирането и от Европейската комисия. В непостанен диалог сме с нейните служби. Трябва да бъде прият наш стратегически план до 2020 година. През октомври ще има среща на председателите на всички школи през октомври 2018 година ще поканим и представители на европейските институции и в заключение ще се радваме да можем да споделим и с вас нашите стратегически цели и да чуем от вас, кои според вас са насоките, в които би следвало да насочим нашите усилия. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо, за изложението. Сега ни оставят няколко минути за евентуални въпроси от членовете на нашата комисия. Господин Лебретон, имате думата. Мерси. Благодаря ви, господин председател. Преди всичко държа да благодаря на всички представители на Европейската мрежа съдебно обучение за присъствието им днес. Техните изложения бяха много интересни. Благодаря в частност на госпожа Саган за присъствието и днес тук и за това, че се изказа на френски. Нещо, което не се случва много често тук. Смятам, че по-често трябва да се чува езика на Молиер тук в сградата на Европейския парламент. Но съжалявам, че документът, който ни беше предоставен, беше изготвен само на английски язик. Щом разполагате с бюджет от 10 милиона евро, бихте могли да инвестирате част от тях, за да проведете съответните ви документи и на останалите официални езици на Европейския съюз. Европейската мрежа за обучение според мен е много интересна, защото тя дава възможност за сътрудничество между националната юрисдикция. Аз винаги насърчавам сътрудничеството между държавите членки е, вместо интеграция, която често е свързана с сериозни проблеми за мен. Радвам се, че дава възможност да се опознаят е, юрисдикциите на другите държави членки в реални условия. Това е много добре, отваря хоризонтите на нашите съди и им дава възможност да пушат добрите практики в други държави членки. Второ важно качество на този обмен е създаването на взаимно доверие, което е много важно за европейските съдии. Стигам до въпросите. В таблицата, които ни представихте, става ясно, че почти, почти всички форми на обмен между съдиите се осъществява в рамките на тази мрежа, но в крайна сметка се оказва, че има и немалко обмен, който се осъществява извън мрежата. Бих искала да чуя нещо повече тук. Какви са тези обмени извън рамката на вашата мрежа? Как се осъществяват те? Това ми се струва много интересно, защото държа да отбележа, че не съм привърженик на монопола, в който и да е било област, особено в, в областта на обучението. Смятам, че е добре да има различни възможности за обучение. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Искате ли? Господин Сверка, извинявайте. Благодаря, господин председател. Аз съм много така недоволен от това, че господин Пуштовски не, говор, не говори на, е, на езика на Адам Михник. А, но благодаря ви, господин съдя, че сте тук. Аз познавам господин Пустолски, ние се срещаме от време на време. Аз знам горе-долу какво, как функционира Европейската мрежа за съдебно обучение, но моят въпрос е следния. Може би този въпрос така може да отвори някакви нови хоризонти. Говориме за различни видове обучение за съдите, знаете, и това е необходимо за функционирането на съдебните системи в Европейския съюз. Можете ли и смятате ли, че можете да включите в вашата дейност и центровете за обучение на съдиите, т.е. първоначалното обучение. Т.е. да имате много по-тясно сътрудничество с правните факултети в различните страни, защото струва ми се, че подобно сътрудничество би било от полза господин Кавада. Кавада, благодаря господин председател. Благодаря ви за изказванията и за документите, които са ни предоставили. Госпожо, две години сме свидетели и преживяваме трагедии, които не са били очаквани нито от полицията, нито от съдебната система. Международният тероризъм е има, е винаги крачка напред, както правилно казаха е, съдиите от Женев, които подписаха Женевският е, призив. Според вас какво липсва е, при обучението на следователите и на магистратите? Какво липсва, за да теб за, и за да бъдат, може би, крачка напред тъпиците и терористите, защото в крайна сметка тероризма е международно, а не национално явление. Дали сътрудничеството Непрепятствано от национални пречки и дали а, е, престъпниците не се възползват от това. Господин е, Каливе, Каниве, който беше инициатора на е, сътрудничеството тук в нашия парламент, го подчертаваше. Дали днес е, европейското сътрудничество не е препятствано от национални е, пречки? Дали не трябва да потърсим един по-общностен е, подход, който да има по-универсален характер. Господин Мариньо. As exposições feitas e saúdo a existência de uma rede europeia de formação. Европейската мрежа за обучение на магистрати е нещо от огромно о, значение. Но, но струва ми се, че нещо тук липсва. Става дума за обучението на адвокатите. Защото адвокатите в държавите членки играят също много важна роля – толкова важна, колкото и другите магистрати. И според мен е една съдебна система ще функционира добре, ако и е, адвокатите са е, съставна част от нея. Така че струва ми се, че Европейската мрежа за обучение на магистрати трябва също така да обърне и необходимото внимание на обучението на адвокатите. Държ и държавите членки разбира се, и имат интерес от добри, да, да разполагат и да имат добри магистрати, но и много добри адвокати. И държавите членки би трябвало да насърчават подобно обучение и а, да предоставят също така необходимите средства за обучението на адвокатите, които са също част от съдебната система. Бих искал да имам вашето мнение относно необходимостта от добре подготвени адвокати. Благодаря ви това бяха въпросите. Можете да, отгов... да отговорите на какъвто искате език, дори на езика на Шекспир, ако искате. Благодаря ви. Първо ще отговоря на английски, пък моята колега на френски. Използваме тези два езика, тъй като това са работните езици на нашата европейска мрежа. Това абсолютно не означава, че ние се ограничаваме с използването само на тези два езика защото нашата документация и материали се е, издават на всички езици на Европейският съюз. за да, за да, защото за да можем да достигнем до всички, трябва да използваме всички езици. Нашите, нашия обмен се провежда на френски, английски, но също така и на италиански, испански и така нататък. Така че ние се опитваме да откликнем подходящо на езиковото разнообразие на Европа. Колкото до про- програмите за обмен, Та, на, пър, на първо място са обмените в Европа. Знаете, че наш, нашата програма е много обширна. Ние изпращаме съди от една държава членка в друга страна, като тези, тези, този обмен е, да речем, на специализирани теми, като ам, а, право на убежище, да речеме също така имаме програми за обмен на бъдещи съдии, също, също така обмени с Евроюст, но разбира се, ние нямаме монопол над обмена. С, с асо, асо, асоциацията на е, върховните съдилища също организира обмен, примерно, на съдии от върховните съдилища и така нататък. Ние правиме всичко възможно да не натоварваме прекалено много нашите национални асоциации, наблюдаваме опита на други организации. А, ми, може би като, като цяло изглежда, че ние монополизираме а, обмена, но до сега не, този, този монополизъм не, не е бил в тежест на, на никого. Също, господин Чивкът, вие сте абсолютно прав. Ние трябва да се занимаваме с младите хора, които имат желание и смятат да продължат в кариерите на магистрати особено в онзи промеждутък между тяхното дипломиране и възможността да упражняват магистратската професия. ние а, имаме разлит различни форми на обучение, различни, включително и тенис турнири за млади магистрати. Ние наистина не работиме много тясно с висшите учебни заведения, тъй като смятаме, че това е различен вид обучение. Разбира се, имаме работи в тясно сътрудничество с преподавателите в тези учебни заведения, но нашия начин на обучение е малко по-различен от академичното обучение – Аз съм абсолютно съгласен, че ефективността на съдебната система не зависи само от експертизата на съдиите и прокурорите, а и на всички други участващи в а, тази система, включително и адвокатите. Ние Работиме в тясно сътрудничество с консултативния съвет на адвокатурите в Европа и така, намираме областите, в които може да бъде организирано едно съвместно обучение, което би било плодотворно а, всяка държава а, членка има съответни, съответни, а, съответни школи. Така че но и е, обучението в различните държави членки се извършва в най, на най-различни равнища и в най-различни учебни заведения. За това е, е много трудно да се организира тази, тази мрежа. Е, разбира се, ние търсиме областите, в които можем да организираме съвместни мероприятия, както казах вече с а, е, а, полицията, но не трябва да забравя не, не трябва да забравяме и за а, аспекта независимост на нашето обучение. И с а, финансирането, с което разпо, раз, разполагаме, можем да за момента да обучаваме наистина е, пълноценно само е, съди и прокурори. Те са, които се възползват от е, това, което правиме до сега. Благодаря ви. Колкото до обмена на, между съди и прокурори извън нашата мрежа, Понякога подобен обмен става на основата на лични връзки или на двустранни отношения между държави членки. Ние в е, никакъв случай не претендираме за монополизъм. Нямаме някаква суперструктура. Мрежата всъщност е един конгломерат от приноса на отделните държави и членки. И мрежата всъщност служи за като едно звено за улесняване на контактите съдиите и прокурорите преди да бъдат назначени трябва да бъдат обучени. Това е, е това е нашата цел да помогнем на най-младите и на току-що е, на начинаещите съдии и прокурори. Не мога да отговоря на вашия въпрос, господин Лебретон, мога само да кажа, на господин Кавада, мога само да, да ви кажа, че що се отнася до сътрудничеството по наказателно право, наказателните въпроси, е, всички е, цениме инструментите, които можем да ползваме съвместно, като Европейската заповед за арест и други. Разбира се, е, Евроюст може да спомогне за развиване на подобни инструменти. Е, всички осъзнаваме, че е необходимо да има повече доверие между е, магистратите. Знаете, че има големи разлики в областта на наказателното право между различните държави и членки. Опитваме се е, да намериме все повече и повече съвместни инструменти които да ни позволят да задълбочиме сътрудничеството и да, раз... и да развиеме доверието и да дадем възможност за бързо реагиране. Защото целта е, е бързото реагиране. Това е просто моето мнение. Аз не ви отговарям в момента е, така като експерт, а като човек, който размишлява по въпроса за обмен между е, професионалисти. Благодаря на всички вас за това, че ни представихте вашата дейност. С това приключва а, нашият, а, нашето заседание, което е отворено за а, широката публика. Много моля всички от тези, които